Buonasera a tutti. Добър ден на всички. Кари колеги. И така, уважаеми колеги, много съм трогнат днес, защото едва преди няколко минути разбрах, че ще председателствам това заседание. Трябва да приемем първо дневния ред. Има две изменения, които се предлагат. Две промени. Първо, пета точка доклада Валенса за изменение на регламента ще мине по-напред. След това кол... а, тези всъщност и доклада на госпожа Невеж да предлагаме да се прехвърли за утре. А второ, първото утре в началото, а, последното преди точката порасни. Колегите ги няма тук, няма да може да да се занимаваме с тези точки. Значи приехме дневния ред. Има едно съобщение на председателя за крайния срок на за, за изменения това ще бъде 7 декември за след гласуването по, основната, по основния текст на регламента. Сега точка 4. Представяне на информационна бележка, която ще бъде представена от доктор Робертс от университета в Йорк. И тази информационна бележка се отнася за установяване на зони, за възстановяване на рибните запаси. Както знаете, това е нещо, което неколкократно беше обсъждано в комисията ни. То се съдържа в, в а, проекто предложението за реформа на а, общата политика в риболова, то ще ни помогне да разберем някои от вече загаднатите проблеми. Тук имам един научен документ, който ще обогати познанията ни, ще ни помогне да разберем какво бихме могли да направим, когато обсъждаме документа за реформата в общата политика. Направо давам думата на доктор Робъртс. Искам да му благодаря предварително. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да съм тук. За мен наистина е голямо удоволствие е, да имам възможност да представя това проучване – на комисията по риболова. Аз е, уча, проучавам морските резерви, морските запаси през последните 30 на години и за мен това е една възможност да актуализирам познанията си през последните 10 на години научни проучвания. И така за да може да се зададе темата, беше направено предложение общата политика да се реформира с добавена на изменението, в което се казва, че трябва да се създадат зони за възстановяване на рибните запаси, в които да бъде забранено да бъде забранен риболова. Основните елементи на предложението, което беше внесено в рамките на комисията по риболов, беше създаването на зони за възстановяване на запасите, които да покрият около 10-12% от териториалните морета, 0 до 12 морски мили от крайбрежието. Целта е да се защитят различни местообитания, включително риболовъдни стопанства, за рибните запаси. Държавите членки ще имат възможност да създадат и буферни зони е, около тези зони, където ще бъде разрешено до известна степен риболов е, с, с е, ограничени риболовни принадлежности, е, особено с риболовна техника, която да не бъде, например, да не бъде а, с използването на дънни тралове, а да бъде, например, с въдица. Има да се вземат още решение, това ще продължава редица години, да се надяваме, че това ще приключи до като се предприеме следващата реформа. А, може да се да се смени а, мястото, където ще се поставят а, тези а, устройства, но се предвижда да не се променя тяхното местоположение. А, идеята да не се пречи на преминаването на риболовни кораби, една клауза, а, предвижда преминаване на подобни кораби. И също така трябва да се отчита, че тези зони могат да повлияят социалната и економическата структура на местните общности в различни части на Европейския съюз, където трябва да се предприемат мерки за ограничаване на въздействието. И ние трябва да разгледаме сега доказателствата за ползите, за зони за възстановяване на рибните запаси и да се определи до каква степен те са били ефективни за управляването на риболова. Трябва да се разгледат също така и морските резерви, резервати да се разгледат специфичните разпоредби на предложението по отношение на графика, онова, което се включва в тези сфери и така нататък. Това, което искам да направя през следващите 15 минути, е да ви кажа кои са основните констатации в доклада. Започваме с разбирането на а, стойностите тук морските резервати е изработен в тази комисия, това се... Тогава, когато вие говорите за зони за възстановяване на рибните запаси, това е еквивалентно по значение на термина, който аз използвам, морски е, резервати. Също така се увеличава биомасата, хайвера и придвижване на животни от тези зони извън, навън към зоните за риболов, изнасянето на яйца и ларви е, те са защитени, за да може поколението <clears throat> да се повиши и да се предотвратява преминаването на яйца и ларви от резерватите към местата за риболов. Също така се отчертават кога са критичните периоди, кога се хвърля хайвера и кога рибите са твърде млади. Една друга възможност е възстановяването на местообитанията, повишаването на тяхното качество, за да може животните по този начин да се възползват от по-добрите възможности за изхранване. така, какви са доказателствата за повишаването на ам, възможностите за възпроизвеждане. Има много изследвания. Един от последните, едно от последните проучвания е от Лестер и сътрудници, където се, глед, където се разглежда, разглежда тези морски резервати и се вижда, че биомасата на рибите. А, Вижда се също така и плътността, броя животни за единица площ, също така размера и богатството, т.е. броя на различни видове за защитен хабитат. И тук можете да видите, че Морските резервати повишават биомасата, изобилието, размера и богатството в защитените зони, за разлика от незащитените зони наблизо. И също така има разлика и в хронологичен аспект. От една страна про, пространствен, пространствен разлики между защитените и незащитените зони и промяната в параметрите в сечение на времето. Трябва да се види също така дали тези морски резервати функционират в умерени води, в водите на Европейския съюз и резултатите са много добри вижда се същата реакция на защитата, която се наблюдава и в тропическите зони. Често чуваме доводи против създаването на зони за възстановяване на рибните запаси, защото те не биха функционирали добре в умерени води. Сега, по преливането, така да се каже, на е, риби от защитените зони към риболовните зони. Резултатите са все по-добри и по-добри. Получаваме добра представа за повишаването на количествата риби, проистичащи от тези защитени зони. В много случаи в Европа и особено в Средиземно море, където има редица морски резервати, които са равностойни на зоните за възстановяване на рибните запаси. Това преливане води до съсредоточаване на риболовното усилие на границите на тези райони и повечето от допълнителния улов е много близко до границите на тези морски резервати. И тук можете да видите как буферните зони, които позволяват известен риболов, по границите, как може да бъде това полезно за някои сектори на рибната промишленост. И това е подхода, който се възприема в Средиземноморския регион, където има също така дребни риболовни усилия. Това е всъщност един пример от Кабо де Палос – в тъмно е по-интензивно риболовно усилие. Можете да видите една бяла точка. Това е зоната, в която не се позволява риболов. И можете да видите как около него има концентрация на риболов. Ефекта от преливането на морските резервати в Южна Европа. Има едно, показват едно увеличение от 2-4% на година и всъщност това е измерено в едно дългосрочно проучване от 3 години от другата, 30 години, извинете. А, също така се разглежда и експорта на млади животни под формата на яйца и ларви. Ако се защитят те, рибите могат да растат тъй като тук виждате експоненциалното развитие на размера на тялото, в зависимост от броя на поколенията и може да видим големи увеличения в защитените популации. Това се прехвърля и около риболовните пространства. А, тук има редица източници, проучвали сме генетичните сходства на популациите на различни разстояния по крайбрежието, за да може да видим докъде се придвижват животните. Разглеждали сме океанографията, геохимията, къде се придвижват поколенията – и различни други доводи са цитирани. Всички те доказват, че разпростирането на яйца и ларви на разстояние от десетки до а, стотици километри може да доведе до доставка на яйца и ларви в голям район. Виждаме някои сложни а, изследвания, които са свързани с а, риби и тяхното поколение, което се ам, излюбва извън зоните. По този начин тези зони могат да се използват като средство за управляване на риболова и също така възстановяването на популацията ще бъде пропорционално на рибните запаси, които се защищават в съответните зони. Най-подробните проучвания, които са започнати за риболовните факти, е направено в Испания. Тук има един а, е, е, е, има риболовно стопанство за Омар. А, и се вижда, че около 4 до 7% от омарите напускат защитените райони всяка година и те са около една трета по-големи от е, омарите в е, територията извън това. И те представляват около 31 до 43% от общия улов. Естествено, трябва да се отчете намаляването на риболовните пространства. Но въпреки това, резултата е с 10% по-положителен поради размера на улова. Това, което е по-важно е населението в зоните дава 80% от яйцата. Това е защото а, има 30% по-високо възпроизвеждане на а, омарите, например. И това се разпростира в по-големи райони. Често се задава въпроса как мобилните видове могат да се възползват от тези зони може да се очаква, че в европейските води а, такива зони не функционират добре, защото рибата се движи и тя не би могла да се възползва от защитата. Това обаче не е съвсем така. Те могат да се възползват по различни начини. Защитените зони от по- ограничен вид се използват за защита на рибни видове, също така на риби в възпроизводителния период на хвърляне на хайвера. А, структурната сложност, а, източниците на храни в защитените зони също така може да бъде полезно за придвижващите се видове. Един широк анализ твърди, че мобилните видове реагират силно на е, условията на зоните. Мобилните видове се възползват силно, независимо от това как се движат и доколко се движат, надалече се движат. И всъщност опасенията, че рибите няма да се възползват от тази защита, се оказаха необосновани. Сега един пример – който е описан в европейските парламентарни доклади, но си заслужава да се повтори. Това е треската от Ересунд в Швеция. От 30 години там не се използват траулери и а, драгажни а, устройства, но това, което виждаме, е, че съседните региони, е, където се използват тралове, това са е, в големи пространства в Северно море, но в Арсунд е, рибните запаси не са намалени. Вие можете да видите, например, че треската е 15 до 40 пъти по изобилна в Орзун, отколкото в Категат на север. Освен това, те са много по-големи, като е, екземпляри от е, другите риби. Тук става дума вече не за пълна защита, за частитна защита, което е благоприятно за а, рибните съобщества и за риболовната общност. Някои други констатации са свързани с, определене на времето и на графика на мерките. Може да се види какъв е ефекта на защитата върху защитените поколения. И също така се изгражда за 5-10 минут, години защита. А, това, което е интересно е, че ползите продължават да се увеличават продължение на десетилетия по-късно. Наистина имаме дългосрочни проучвания на тези резервати и ние а, виждаме, че ползите продължават да се развиват положително. В много малко случаи има едно а, плато на постоянно, постоянни стойности но увеличенията са много по-значими, отколкото сме видяли. Сега, до каква степен и колко от морската повърхност трябва да се защити, ние предлагаме 10 до 20%, защото научните изследвания показват, че 10 до 30% е оптимално и по-добре е колкото повече, толкова и по, по толкова по-благоприятни са резултатите. С това ние предлагаме 20%. А, каква защита имаме в Европа? Като разглеждаме защитените зони, ситуацията е малко по-различна в Оспар, виждате отляво и Средиземноморието отдясно. В общи линии картината е много сходна между двете а, графики. И когато погледнем а, колко от морето е защитено на равнището предложено, всъщност а, става дума само за една 10 хилядна от европейските морета, но ние сме научили много и сме извлякли много полука какво може да се направи в тези защитени зони. И така, някои държави членки вече имат големи защитени зони, но те са защитени общо заето много по-малко, отколкото се изисква в предложенията все пак ще бъде възможно, като се има предвид усилията, които се влагат и консултациите с местни, местните общности, да се да се а, направи преход към защитени зони и опита от други части на света показва, че това е възможно с подкрепа на риболовната промишленост. Това не е много лесно. Тогава, когато се създават защитени зони, и това е ясно, но в случаите, в които риболовният сектор е ангажиран с процеса още от самото начало, смислено и разумно може да се постигне добър резултат и а, следователно зони за възстановяване на рибните запаси с висока степен на успех съществуват в света. И сега 10-20% от териториалните води ще доведат до подобряване на защитата на хабитатите. Аз е, искам да кажа, че това е едно от най-важните предложения за подобряването на управлението на риболова в рамките на общата риболовна политика. И наистина ще бъде абсолютно необходимо тези високо защитени зони да бъдат защитени, ако се установи една добра стратегия коя в рамките на рамковата директива за морската стратегия. Всъщност тук формулировката е, че високите нива на защита са необходими, за да може да се постигне това високо качество на възстановяването на морската среда. Ако се създадат такива зони с до 20% от териториалните води, ще имаме една повишена полза от тях и това ще бъде отличен начин за да се работи за интересите на древните риболовци, които ловят риба от малки кораби, така както това става с каботажния риболов в Средиземноморско море. Това не е политика, в която се казва, ще я прилагаме 5 години, всичко ще стане добре и ще се върнем към риболов навсякъде. Ползите обаче в дългосрочен мащаб могат много бързо да се компенсират от веднага отварянето на защитени зони и ефекта се унищожава. За да може тези зони да работят ефективно, риболовният сектор трябва да бъде ангажиран. Това е едно средство за управление на риболова и риболовния сектор трябва да има думата. Предвид важността на проблема, трябва да осъзнаваме разликите в околната среда и условията на риболова налагат ангажирането на риболовния сектор. Не може да се пренебрегне факта, че това ще бъде скъпо. В крайна сметка обаче в дългосрочен план то ще бъде економически изгодно, както показват всички проучвания по света. Това ще бъде една инвестиция за бъдещето. Ще има, разбира се, преходни разходи. И ако тези преходни разходи се пренебрегнат, е, мярката е, едва ли ще бъде успешна. Трябва да се използват също така морските фондове, да се включат в програмата. Риболовните кораби не би трябвало да бъдат. А, да, а, не, би трябвало да бъдат възпятствани да минават през тези зони. tras la, la explicación. Me incorporo tarde, lo lamento. Благодаря. Извинете, че закъснях. Трябваше да участвам в работата на друга комисия. Госпожа Фрага желая думата. Имате я. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Аз съм испанка и моята страна тези резервати са съществували е, в продължение на дълги години. Съгласна съм, че това е инструмент, който е много важен и води до отлични резултати, поне в моята страна. Да, разбира се, има а, е, и недостатъци. Трудно се контролира работата, много е скъпо да се осъществи а, е, наблюдение. А също така скъпо е и да се поддържат тези зони, но това е нещо много важно и сега, когато е, сме в състояние на економическа криза. Във всеки случай, защитените зони, резерватите ще играят наистина много голяма роля по отношение на бъдещата морска политика. Това е ключов инструмент, според мен, за цялата система. Тук следва да се разглежда не само рибарството, но и всякаква друга економическа стопанска дейност, която би била повлияна, защото в крайна сметка говорим за екосистеми. Това е инструмент, който би играл много важна роля в бъдещето, според мен. Няма смисъл просто да говорим само единствено за улов на риба трябва да отчетем и останалите дейности, които имат отрицателно въздействие върху моретата и екосистемите. Е, може да се говори много по този въпрос. Е, можем да говорим дълго и за системата екоподход. Така че като цяло, според мен, би трябвало да говорим именно за един цялостен подход, екосистемен подход и този подход трябва да се приложи към всички крайбрежни зони, там където са разположени най-уязвимите морски зони. Като казвам всичко това, бих искала да продължа със следното. Когато говорим за проценти, Чухме вашата презентация, комисията също ни дава данни, но много важно е да погледнем от чисто практическа гледна точка, защото в някои региони ще има нужда от повече, в други по-малко подобни е, резерви и резервати. Например, положението в Малта и Исландия са различни. 30% за Малта, е, например, надали могат да се сравняват с същите проценти на друго място. Необходимо е да се направи а, ясен разчет относно това какви са различията, не просто да говорим за проценти, защото това няма смисъл. Необходимо е да има такива резервати, от които имаме нужда и всичко това зависи конкретно от зоните, страните. Това исках да кажа, но искам и да подчертая, важността на този екосистемен подход, за който говорих. Това е много важно за бъдещето. Благодаря. Председателя дава думата на господин Дейвидсън. Благодаря. Две неща. Наистина съм изненадан от последните данни, а именно 0,1%. Това ли е съществуващия процент такива зони? Да, дори няма 1%. Действително, аргументът е много важен но чисто прагматична гледна точка. Как да преодолеем нежеланието на а, рибарите да спрат да а, ловят риба в конкретни зони. Колко би струвало всичко това? Измененията скоро ще излязат по отношение на многогодишна финансовата рамка. Това е дискусия, която наистина е много навремена. Благодаря. Председателя, благодаря господин Дайвис, господин Арсенис. Yes, you, Мале. Благодаря. Позволете да благодаря на докладчика. Ясно е цялостното послание. Рибарите в цяла Европа сега а, непрекъснато участват а, в една борба за устойчивост. Предвид а, цените, предвид намаляването на водните, на, простете, на а, рибните запаси. Как може да се постигне успех в тази насока? Как може да се обърне тенденцията? Така че в крайна сметка ребарите да имат полза и да участват в създаването на а, екосистеми, устойчиви, но също така да има и устойчиви общности. Как ще можем да защитим както рибарите, така и нашите морета. Мисля, че трябва да имаме предвид факта, че този процент трябва да се доближи до 20%. Разбираме какви са препоръките. Предложението на парламентът зависи от именно тази мярка, а именно участието на рибарите по места – много е важно да убедим и тях, да, да обединим учените и рибарите, за да може наистина да се отстои предложението и то да бъде въведено в изпълнение. Разбираме, че това може да бъде начин за възстановяване на рибните запаси. Как можем обаче да помогнем на рибарите да имат по-голям улов, освен всичко това, когато запазваме рибните запаси? Благодаря. Благодаря. Господин, госпожа Томас има думата. Благодаря ви. Аз съм съгласна, че наистина запасите от риба са нещо много важно. Имам два въпроса. Първо, нещо общо. Необходимо е от една страна да имаме 20% затваряне. От друга страна, тези 20% се правят в определен момент, защото в противен случай, ако всички зони се отворят, се губят печалби. Какво става обаче с треската? Знаем, че там имаме частична зона. Освен това, имаме и сезонния характер на риболова. Необходимо е, за да бъдем ефективни, да помислим и за вида запас. Може би е необходимо да се приспособим именно към видовете, към екосистемата, и в това отношение аз се присъединявам към това, което каза господин Арсенис. Може би подходът е необходимо да бъде насочен към местното ниво на първо място и разбира се да се съобразим с научните данни. На второ място, ако ми отделите още малко време, вие казвате, ако правилно съм ви разбрала, че в Испания имаме 2 до 4% увеличение на зоните, които вие описвате. Но това са защитени зони. Ако те се увеличават с 2 до 4% и ги сравним с всички останали зони, то едва ли ползата е кой знае колко голяма. 2 до 4% увеличение годишно не гарантира наличието на зони за възстановяване. И тук съм съгласна с госпожа Фрага. Някои зони за възстановяване наистина работят добре, но освен риболова се извършват и други дейности от човека и ние не можем да разглеждаме само риболова. Благодаря, госпожа Радос. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Наистина много интересни факти споменахте. Казахте, че частично защитените зони също имат успех. Бихте ли точно ни казали какво точно имате предвид по това частично защитени зони? Колко големи са те? Освен това, говорихте за риболовната промишленост, която и има роля при избирането на тези зони. Може би не съм ви разбрала правилно, но не мога да си представя как точно промишлеността, отрасъла ще решава. Това е политическо решение – как би трябвало да изглежда тези зони? Освен това е интересен въпрос. Мислите ли, че това е необходимо във всички европейски води? А за онези държави, като Белгия, които имат малко крайбрежие, как стоят нещата? Как тогава, ако се иска 20% от Белгия, на практика това е, е цялата крайбрежна, дължината на цялата крайбрежна ивица. Много ви моля да отговорите на тези въпроси, е, защото се чудя дали всъщност има добър прагматичен подход. Как ще организираме всичко това, се чудя. Подкрепям господин Дейвис и госпожа Фрага, че няма да е възможно да се предприемат тези мерки без съответните е, източници за финансиране. А това е важно да се уточни откъде ще дойдат тези средства. Колко пари ще бъдат необходими е важно да се знае. Бихте ли ни дали някаква а, сума, минимална и максимална, ориентировачна, за да знаем дали можем да си го позволим? Благодаря, господин Ромера. Благодаря. Две неща. Първо, мисля, че много важен резултат от доклада е факта, че той обяснява значимостта на проблематиката. А също така се засяга и въпроса как бихме могли да реагираме ние, политиците. Ние сме съгласни по отношение на въпроса защо, но как нямаме отговор, може би, на въпроса как. Вие дадахте примера в Испания, но имам и аз своите примери. Например, от Галиция, там, където дори рибарите са сериозно обвързани с идеята, че това е разумно решение за бъдеще. Защо на практика това е един вид е, спестовна сметка за тях, защото по този начин те е, за известен период от време не е, извършват риболов в конкретна зона, но по този начин инвестират в бъдеще. В бъдещето. Това е нещо много важно. Говорим не само за политическата воля, но говорим и за публично инвестиране. Това е изключително важна точка и по този начин наистина можем да убедим хората в успеха на една подобна мярка. Ще разгледаме също така и финансирането на морския фонд. И важно е да имаме предвид е, разходите за тази мрежа, но не бива да забравяме и ползите, които ще бъдат извлечени от нея, ако бъде разработена както трябва. Колкото повече участници има, е, които работят по този въпрос, толкова по-добре. Но е много важно да обединим усилията си. Благодаря. Милана. Благодаря, господин Милана. Вие знаете перфектно, че аз съм много convinto di тази благодаря. Както знаете, аз подкрепям с две ръце това предложение, което се дискутира вече няколко пъти. Това е първата стъпка, която ще даде възможност на политиката в областта на рибното стопанство да управлява запасите, ако мога така да кажа. Ще продължат да се извършват риболовни действия. Ще се лови риба в морето. По-настоящем, именно в момента, само това и правим, но ние трябва да бъдем в състояние да управляваме процесите там. Необходимо е да има ресурси. И за това искам да предложа три неща. Днес с е, фонда ние финансираме време, което всъщност няма да бъде обхванато от риболов. Финансираме конкретни зони, където няма да се извършва риболов. И вероятно по този начин ще можем да увеличим зоните, където не се а, лови риба. Това е изключително важна стъпка и много важна политическа линия. На второ място, как ще вземем това решение? Ние сме е, членове на нашата работна комисия и економическия интерес се представлява е, от рибарите в сектора, в който ние работим според мен, необходимо е решението да се вземе задължително с съгласието именно на е, хората, които се занимават с риболов. Наред с учените и нас трябва и те да участват в управлението на тези зони. На трето място – наблюдението. Днес е трудно да се наблюдават тези морски резервати защото няма ясна дефиниция за тях – Понякога зоните са навътре в морето, в открито море. И е трудно да се извършва наблюдение, но в изменение 68 става въпрос за тези 12 мили, за зоната. И всеки съд, който премине през тази зона, може лесно да бъде наблюдаван и контролиран, така че по този начин би могло да се облегчи процеса на наблюдение. И на последно място, ако не приемем тази възможност, която се предоставя пред нас, ние тогава няма да бъдем в съответствие с идеята за максимално устойчивия улов, а последствията от подобна стъпка биха били катастрофални за рибното стопанство. Защото по този начин наистина ще се накърни изключително много а, економ, економиката на отрасъла, независимо за коя година говорим, 2020, 40 и 60, неизбежно би се стигнало до такъв а, а, крах. Просто отрасъла ще загине. И на последно място 0,1%. Съжалявам, че господин Дейвидсън излезе от залата наистина промяната би била голяма от 0,1% до 20%. Това е един огромен скок, но според мен в процента 0,1 се включват само а, дефинираните защитени зони, но според мен има и други зони, в които не се извършва улов. И 20% ще, ще включват и останалите дейности, а, зоните, в които, например, се отглеждат аквакултури, там където а, се улавя силата на вятъра с цел генериране на енергия и така нататък. Така че този процент всъщност ще се окаже по-голям, може би ще бъде 5 или 6% а от 5% е, да се стигне до 20% за 10-15 години вече няма да е чак толкова голям скок, няма да е чак толкова травматично развитието. Така че наистина шока е огромен, като се каже 0,1% е защитени зони, но всъщност не точно така стоя. Трябва да учетем и останалите зони, където не се лови риба. Ние може би говорим за погрешни зони, но това вече е друга тема. Тук става въпрос за планирането. Това е нещо много важно. Благодаря. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Um, благодаря ви. Благодаря и за изнесения доклад. Аз имам конкретен въпрос, защото съм малко объркан. Струва ми се, че в първия слайд като териториални води видях само 12 мили. Така ли е? Правилно ли съм разбрал? Следователно това са задължителните затворени зони от тези 12 мили. Добре. Така или иначе, това със сигурност не е моето разбиране от различните текстове, с които съм се запознавал. Освен това, парламентът няма предложение или позиция, по-скоро имаме предложения за изменения, които ще разгледаме. Но самият аз имам чувството, че не получих достатъчно яснота, да не говорим за този централистки подход на текста. Освен това, наистина не разбрах, че става дума за зони от тези 12 мили. Не знам дали са правени проучвания за економическото въздействие от прилагането на този принцип – е, в места като Шотландия, например. Западните острови на Шотландия. Помислете за тези 12 мили и съответно 20%, които Обединеното кралство ще е задължено да прилага и може да се окаже, че тези 20% ще бъдат непропорционално приложени спрямо западните острови на Шотландия. Обикновено ни се казва не се притеснявайте. По-нататък се ще измислим нещо – но аз мога от сега да направя своята финансова прогноза. Няма да има достатъчно финансов ресурс, за да се справим с такива задължителни правила в някои области и зони. Освен това, се предлага да имаме този подход почти завинаги. Първо в измененията се говори за 5 години, но след това следващите 5 сигурно ще бъде затворена друга зона, а междувременно риболова трябва да храни и семействата, и рибарите. Аз мисля, че това е много сериозен проблем. Има и още нещо. трябва да мислим за съхраняването на омарите, също така за улова на пикшата, на мегрима. Е, това са много мобилни видове. Но ако говорим само за тези 12 мили, трябва да кажа, че за мен има още една трудност в това предложение и някои изменения, които ще бъдат представени е, в необходимия срок. Казва се, че държавите членки а имайте и предвид, че ние непрекъснато говорим за децентрализация, като обсъждаме реформата на общата политика на рибарство. Така казва се, че държавите членки се задължават да отделят тези 20%, да ги затворят за риболов и те се вадят от 12 мили. Същевременно сегашният режим от 12 мили може да се промени в бъдеще, въпреки че комисията признава, че принципът работи добре. Защо тогава да променяме нещо, което работи сравнително добре? Какво става с областите на опор, които принципно не работеха добре? Струва ми се, че тук имаме едно твърде голямо опростяване. Трябва да кажа, че не съм никакво чуден от заключенията, които ни се представят. Но в крайна сметка едва ли не излиза, че е най-хубаво да няма риболов и тогава рибарите ще са най-щастливи. Но нито измененията, нито това, което чух, ми дава отговор на въпроса. Говори се за 20 ограничения, но има и други човешки дейности, като например е, вятърните инсталации и така нататък. Не е само риболова. И накрая нещо конкретно. Казва се, че е трудно да се прилагат съвременните норми, защото местните общности не винаги ги приемат. Това е така, например, в западните шотландски острови. Много често се смята, че всъщност риболовът се ограничава. И като че ли правителството се опитва да убеди хората в западните острови на Шотландия, че не, не става дума за това, не става дума да няма риболов, а по-скоро единствено да имаме защитени зони. Но не мисля, че ще бъде много лесно да се върна сега от дома и да кажа Абе, вижте, не бяхме съвсем прави, защото наистина става дума за пълно затваряне на тези зони, за спиране на риболова там. Как тогава ще се е, съхранят тези общности? Не знам. не съм доволен и от формулировката на измененията, и от централисткия подход, както вече казах, особено като се има предвид, че при опор търсим децентрализация. Благодаря ви, господин Рубен. Благодаря ви, професор Робъртс. Това беше много изчерпателно изложение, което за мен беше много насърчително, защото ние чухме най-различни примери от цял свят. Разбрахме, че наистина в защитените зони можем да имаме всъщност голямо изобилие на риба, което да се постигне за доста кратко време. И това са насърчителни данни наистина. Освен това, за мен беше много интересно това, което казахте за мигриращите риби. Обяснихте, че те нямат конкретна полза от тези защитени зони, защото всъщност мигрират, но от друга страна за тях има полза, защото в защитената зона те могат да намерят обилна храна. Освен това, Съгласно вашия доклад, по-настоящем една 10 хилядна от Средиземноморието представлява такава зона, което наистина не е кой знае колко. Аз съм от Швеция, знам, че в Швеция има много малко наброй зони, където не се извършва риболов трябва да обясня и още нещо. Нека ви напомня, че преди две години в Нагоя беше подписано споразумение и Европейският съюз е страна. 10% опазване на океаните, 17% животните на суша. Това бяха поетите задължения. Като говорим за рибарската политика. Имайте предвид, че така или иначе ние стотици години сме разбирали, че част от дивата природа трябва да бъде защитена и сме я опазвали. С други думи, и преди и сега ние се ангажираме с такива цели, но мисля, че в измененията за тези 12 мили, за които стана дума, се имаше предвид общия ангажимент на Европейския съюз, който на мен ми се струва стъпка по посока на постигане на целите от Нагоя. Една естествена стъпка, бих казала, за защита на морската среда. Имам и въпрос към професор Робът. Първо, искам да попитам колко е, е важен мрежовия компонент при тези защитени зони. С други думи, мрежата от такива зони ще бъде ли нещо важно? Трябва да се реши колко големи ще бъдат зоните е, и дали рибата ще може или не да мигрира между различните зони. На второ място, по отношение на максималния устойчив улов и неговото постигане, тези зони за възстановяване ще ускорят ли постигането на максимален устойчив улов при всички европейски запаси? И не на последно място, идеята за частично защитени зони. Около защитените зони ми се струва отлична. Тя отговаря в голяма степен и на идеите, които тази комисия винаги е защитавала. Струва ми се, че това е нещо, което е добро и за риболовната индустрия, защото дава стабилност. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Робъртс, за този доклад. Има една немска поговорка, която казва, защо да направим нещо просто, ако можем да го направим сложно. Сигурно и аз сега малко ще ви услужня задачата. Говорихме за екологичните процеси, някои от тях са извън нашия контрол, други са в нашия контрол, но ето, вие говорихте за намаляващата соленост на Балтийско море. Това е един процес, който продължава последните 30 години. Не е необходимо да обяснявам защо, но така или иначе намаляването на солното съдържание означава че самата хранителна верига вече се нарушава, защото се развиват различни видове планктон, папрати и друга растителност, която преди това не е била в морето. Освен това възникват проблеми с треската няма ли соленост, няма треска или ако има треска, тя ще води един доста труден живот. Та, да, моят въпрос беше къде да се разположат тези зони за възстановяване на запаса, като се имат предвид всички екологични процеси? Не може половината Балтийско море да стане такава зона. Или дори да стане такава зона, няма да имаме възстановяване в смисъла, в който го искаме. Благодаря ви. Сега ще дам думата накратко на комисията. Исках само да кажа, че комисията приветства доклада, приветства и препоръките. Разбира се, ние ще трябва да ги проучим, но имаме един конкретен коментар. При идеята за такива големи зони за възстановяване трябва да се внимава. Ние искаме да възстановим запаса, но не би трябвало зоните извън защитените зони да се превръщат в зони, където да се извършва пък много усилен риболов. Та това трябва да се балансира с риболовното усилие, но иначе приветстваме констатациите. Много ви благодаря. И сега давам думата на господин Робъртс, в заключение на протеклия дебат. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратък и да отговоря на всички тези отлични въпроси и коментари. Първо започнахме с разходите – Създаването на всички защитени зони е всъщност нещо скъпо, защото тук трябва да се включат и общностите на място, трябва да се направи необходимата организация, но същевременно с течение на времето разходите се изплащат. Проучване на защитени зони в Средиземно море показва, че има конкретни ползи за риболова и за туризма туризъм, като най-вече риболовен туризъм или гмуркане, така че тези защитени зони с течение на времето се оказват печеливши и печелят два пъти повече, отколкото е изразходено, за да бъдат създадени. Следователно, разходите са нещо управляемо, те намаляват с течение на времето, особено в сравнение с ползите, които пък стават все по-големи. Господин Дейвис, вие повдигнахте въпроса за подкрепата на риболовната индустрия. Доста хора говориха за това, говориха за разходите за индустрията. Мисля, че Подкрепата на индустрията може да се осигури, когато се обясни, че ще има преходни периоди за създаването на тези зони за възстановяване. И може би в първите година до три нещата ще бъдат по-трудни, особено при намирането на зони за риболов, а и запасите ще се възстановяват постепенно. Но именно заради тези трудности могат да се предвидят финансови компенсации, които да покрият дългосрочните загуби. И това би било нещо полезно. Отговарям и на господин Хантер за това дали разходите ще трябва да се правят непрекъснато. Не, не е необходимо да се правят за винаги. Както казах, разходите с течение на времето намаляват а ползите се увеличават. И всъщност ще се види, че възможностите за риболов в зоните около защитените зони постепенно се увеличават. Така ние инвестираме в бъдещето, тук не става дума за нещо, което да се отнема година след година. Напротив, ние инвестираме така, че да има полза. Що се отнася до процентите, трябва да кажа, че в самото предложение тези проценти са до голяма степен обобщени. Те са приблизителни. Ние говорим за 10-20%. Няма значение всъщност дали трябва да целим 20% или 30% дори, както ни се препоръчва, но не това е въпросът. Е, важното е да не говорим за 1 или 2% или за една 10 хилядна, например, от морския запас – за да има наистина полза за риболовната индустрия, трябва да се мисли за увеличаване на площа на тези малки защитени зони, с които разполагаме по-настоящем. Някой попита за малките държави. Как те ще прилагат тези принципи? Не трябва ли да жертват твърде много? Аз бих отговорил, че всички държави, разбира се, трябва да допринасят за успеха на тази политика, но нито една държава няма да се окаже по-привилегирована или непривилегирована в сравнение с другите. Например, дали Белгия, ако я сравняваме с Дания и тези 10 до 20%, ще се окаже в по-неблагоприятно положение. Не, всичко е съразмерно. Същевременно, ако държавите решат да не създават такива зони, те пък няма да могат да се възползват от местния ефект на защитената зона. Както казах, много от ползите са на местно ниво. Това видяхме в Испания, това видяхме и на други места в региона. Трябва да направя и пояснение за увеличението, което вие споменахте в проценти. Вие говорихте за тези 2 до 4%, но аз имах предвид, че всяка година имаме увеличение с 2 до 4%. Не става дума за еднократно увеличение, а постепенно натрупване. Така че с течение на времето ще имаме доста по-голяма полза ако се въведе този принцип на защита. Има и още нещо. Когато сравняваме ползите от защитените зони, трябва да си зададем въпроса какво става в зоните, които не са защитени. За жалост, това, което виждаме на много места в Европейският съюз, е, че рибарската дейност запада. Същевременно ако сравняваме този непрекъснат опадък с усилията по създаване на защитени зони, е очевидно, че ползите от второто ще бъдат по-големи. Възникна въпроса за частично защитените зони, колко големи трябва да бъдат, колкото решите, бих казал аз. Обичайното е да не се допускат е, най-деструктивните видове риболовни съоръжения, тези, които са най-опасни, като дъните тралове, бим траловете, драгиращите устройства за Мидисен Жак. Обикновенно в частично защитените зони не се допускат такъв тип риболовни съоръжения – Имаше и въпрос дали риболовната индустрия трябва да отговаря за създаването на тези зони. Според мен, ако решението премине изцяло към риболовната индустрия, то те ще се стремят да си намалят разходите и може би няма да създадат тези зони в най-добрите места за възстановяване на запаса. За това и е по-добре да се търси някакво равновесие. Да, нека да участва индустрията, но нека се съобразим и с най-новите научни данни. Имаше и въпрос какви инвестиции са необходими, за да проработи този принцип. Бих казал, че парите не са малко, но не са и нещо невъзможно. Помислете за субсидиите, които се плащат по-настоящем за опор. В сравнение с тях бих казал, че това е добра инвестиция, почти добра сделка. Например, мога да цитирам една мрежа, която покрива 16% от водите и там цената е 37 милиона долара за 6 години. Това е опита от САЩ. Това, което за мен беше най-интересно при изготвянето на доклада, беше свързано с, необходимостта да се запозная с най-новото в научната литература и всъщност бях изненадан колко е прецизна тя, колко подробно са описани ползите за риболовната индустрия, разходите. Трябва да кажа, че за последен път се занимавах с тази тема 2002 година. Тогава тя беше доста неразработена, докато сега наистина е достатъчно развита, за да се стъпи на една здрава основа при разработването на политики. Говорихте и за опасността, едва ли не да се плаща на хората, за да не извършват риболов, това се прави и в земеделието. Това е подход, който обикновено се използва за да се компенсират разходите за прехода. Например, в Австралия при Кораловия риф бяха въведени такива програми – тогава риболовната индустрия получи обещетение за загубата на зони за риболов. Според мен би било наистина добре, ако Фонда за морско дело и рибарство на Европейския съюз се използва за такива цели. Освен това, комисията отбеляза, че това не е единственото решение на проблема на рибарството в Европа, но според мен е много важна част от намирането на решение. Може да бъде и много добра основа е, при бъдещата реформа на опор, намаляването на риболовното усилие, намаляването на изхвърлянията на риба. Ето всичко това са предложения, които също могат да се изпълнят и така да се стигне до добра политика за управлението на риболова в Европа. Връщам се на господин Хатан, който говори за въздействието на тази политика върху малките общности, както в Западна Шотландия. Всъщност трябва да кажа, че тези общности страдат най-много от лошите последици на свръхриболова. И това е, може би, една от зоните в Европа, която е загубила най-много от такъв тип рибарска дейност, защото там хората са се изхранвали от риболова, а сега трябва да се задоволяват с кариди и миди. Затова аз бих казал, че можем да помислим за първите стъпки по посока на възстановяване на запасите, именно с оглед и на такива общности. Разбира се, тези запаси ще се възстановяват постепенно, ще имаме подобрение с течение на времето, но така или иначе по този начин ще отделим дейностите на мобилните рибарски съоръжения от статичните. Вие споменахте и целите на Нагоя. Наистина нещо много важно. Не бива да се забравя, че риболовната дейност се е отразила на местообитанията на множество видове и за това ако искаме наистина да стигнем до почти девственото състояние на европейските морета, ще трябва да се върнем 300-400 години назад. През последните 150 години непрекъснато изчезват големи е, групи видове в Европа. Палтуса, ангелската кула, които са били толкова разпространени, вече са изчезнали. Именно и за това всички се притесняват за съхранението на тези видове, които са или на изчезване, или са изчезнали. И възстановяването чрез тези зони ми се струва много добър подход. Наближавам и края на своето изложение. Стана дума за максималния устойчив улов. Разбира се, че тези зони ще ускорят постигането на максимален устойчив улов, защото ще имаме много по-бързо възстановяване. Разбира се, най-добрият начин да се постигне максималния улов е да се спре риболова навсякъде, но това няма как да се направи по-скоро ще имаме зони, които са по-защитени в сравнение с други, които са отворени за риболов. И така можем да стигнем до максималния устойчив улов в един разумен, струва ми се, срок, без това да се отрази зле на риболовната индустрия. Господин Торбарс, вие говорихте за паралелните екологични промени, които се случват Вярно е, ние не се спряхме на една от основните причини да се мисли за този подход, а именно очевидно ние искаме да възстановим екологичния статут. Но така или иначе, ние сме подложени на натиск. Имаме изменения на климата, замърсяване, замърсяване на океаните. Всичко това всъщност подлага на изпитание нашата екосистема. Много е важно при свръхулова на риболов да се опрем на устойчивостта на морската среда, като и дадем възможност да се адаптира – и по този начин да се справи с отрицателните последици от човешката дейност и в Европа, и по света. Нека вдигнем летвата в морето. Нека увеличим изобилието от риба. Нека помогнем на възстановяването на видовете. Така те ще могат да се справят и с промените в бъдеще. Може би първоначално е необходимо нещата да се влушат, за да се подобрят. Но, вие попитахте къде ще разположим тези защитени зони. Според мен е най-лесно да се мисли с оглед на стратегията на инвеститора. Инвеститора не може да види ясно бъдещето и затова се опитва да разпредели риска. Вие не инвестирате само в една акция, вие се опитвате да използвате цял набор от инструменти, когато инвестирате дългосрочно. Ето и при защитените зони е най-добре те да не бъдат съсредоточени на едно място, а да бъдат разпределени да бъдат на най-различни места по европейските морета и можем да мислим за тези зони като нашия инвестиционен портфейл. Това, според мен, е и най-лесният начин да си представим разполагането на зоните – освен това, ние наистина трябва да си ги представяме като мрежа, защото може една зона да не се възстановява толкова добре, колкото друга и за това е хубаво рибата да може да се мести от едно място на друго. Добре е да има такава свързаност между зоните. Според научните данни, трябва да се мисли за 10 до 20 км размер на зоната, като е добре между зоните да има разстояние от 40 до 80 км. Това е горе-долу правилото от практиката. Същевременно при 10 км резерв и 80 км разстояние ще покрием 10% от морето. Ако имаме 20 км зона и 40 км разстояние, тогава покриваме 33%. Ето виждате, че създаването на такива мрежи от зони наистина повишава до голяма степен жизнеспособността в европейските води. Благодаря ви. Благодаря много. Съвсем накратко ще дам думата на господин Арсенис. Искам да кажа само нещо съвсем накратко. Доколкото разбирам, това е само предложение за крайбрежните региони. Става дума за тези 12 е, мили или там каквато е разпоредбата за различните държави членки. Доколкото разбирам, идеята в сегашния вид е, че се включват и вие знаете случай, например, в Северна Европа, където има ам, ветрени а, електростанции, които са офшорни и се вижда голяма концентрация на възстановяването на местните рибни видове. И виждаме, че това работи. А... Благодаря. Е нещо съвсем допълнително за островите на запад от Шотландия, големите рибни а, общности зависят от скаридите и мидите. Тук става дума за голям улов, но аз не зададох въпрос за това. Исках да кажа, че, да кажем, ако Обединеното кралство непропорционално постигне 30% в тази сфера, имайки предвид е, стойностите, които се постигнат, е, може ли да се каже, направени ли си числения, какво ще се случи, ако е, не се ако не се е, премине тези 5 годишни, е, този 5 годишен срок. Следващия оратор. Аз не смятам, че тази инициатива е инициатива на консервация, а по-скоро на управление на рибните ресурси. Това е един по-различен поглед. Ние всъщност не говорим за запазване, за консервиране на ресурсите, а говорим за управляване на морето. И съм съгласен, че разпределението не е необходимо да бъде хомогенно, защото в противен случай ще има разделение на богати и бедни. И мисля, че трябва да направим така, че барите, риболовците да бъдат с нас. Тук ние не говорим с една мярка за консервиране, а за управление. Господин Робърт, искате ли да отговорите и с това да приключим дебата? Да, съвсем накратко. Съжалявам, че забравих да кажа за де-факто защитените зони и как те биха могли да допринесат за общата мрежа възстановяване на рибните запаси. Вие говорихте също така за вятърните електростанции. Там също така може да има значителен принос за възстановяването на популациите в някои държави те са изцяло защитени от експлоатация и така това е наистина зона за възстановяване на рибните запаси. Първоначалните резултати на изследванията са обещаващи. Виждаме възстановяване на риба в тези зони. От гледна точка на економиката за промяната на баланса между риболовни стопанства за скариди и миди. Скаридите и мидите стават все по-важни с намаляването на популациите на други рибни видове. Намаляването на улова на бяла риба и увеличаването на риби, на миди и скариди всъщност е компенсаторно за намаляването на другите рибни видове и традиционните рибни запаси, тъй като има промяна на хабитатите на местообитанията. Така че ако искате да се постигне баланс и възстановяване на риболова на бяла риба, това би трябвало да става в места, където не се извършва лов с тралове. Около Шотландия Данните показват, че възстановяването на разнообразието на видовете бяла риба ще увеличи економическата стойност на общия риболов в Западна Шотландия чрез повишаване на приходите и от риболов за а, любителски риболов, който беше намалял а, поради намаляването на рибните ресурси. А, 16 000 тона риба се изваждаха на сушата в резултат на рибари, ловящи риба с въдици. По крайбрежието това беше намалено, за да може приходите отново да влизат в местните общности, които зависят от няколко рибовъдни стопанства. Председателят, благодаря. С това приключваме тази точка и преминаваме на точка 7. Специални условия за риболова на дълбоководни запаси в северо част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от северо част на Атлантическия океан Както знаете, този регламент беше прият от комисията на 19 юли и беше възложено докладчик да бъде господин Арсенис. Той ще представи регламента на Европейската комисия също да представи документа. Мисля, че господин Фриид ще представи доклада. Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще представя предложението на комисията. Регламент е предназначен да гарантира дълбоководните видове да бъдат улавени устойчиво, за да може да се намали нежелания прилов и изхвърлените а, рибни запаси, за да може да се а, подобри растежа и да се подобри биологията. Председател се намесва и моли за тишина. Защо предлагаме такъв регламент за дълбоководния риболов? Дълбоководния риболов е много специален а, занаят. Тук говорим за дълбочини от 600 метра, понякога до 2000-3000 метра. Средата е много малко позната сега и когато ловим риба на такава дълбочина, много често се сблъскваме с ситуация, в която ние и учените дори не разбират съвсем точно какво правим, така че трябва да знаем повече, необходими са ни повече данни. На второ място, дългоповодните рибни види, е, видове са а, доста уязвими, те се възпроизвеждат бавно, по-късно достигат зрялост за възпроизводство и ако се намалят рибните за запаси може да ги елиминираме като видове за винаги. И също така дълбоководните среди са също така уязвими, поради това, че там има други морски същества, като корали, като други а, представители на флората и фауната, които биха могли да бъдат изкубнати. Нищо лошо няма в това да се лови риба в дълбоки води. Тук има, разбира се, риболовни квоти. Това са много ценни рибни видове. Предложението на комисията е предназначено да гарантира, че а, уловът в дълбоки води да се извършва устойчиво. Така че предложението в никакъв случай не ограничава дълбоководния а, морски риболов, а само цели да го прави екологично устойчиво от гледна точка на риболова. Предложението е предназначено а, само за дълбоководен риболов. Има анекс в регламента, в който се определят кои рибни видове са включени. Има предложение за лицензионна система. Много точно се позовава, се споменават какви риболовни кораби подлежат на тази разпоредба, както и риболовната техника във връзка с, с риболовната техника, която се използва. А, например, риболовните мрежи, дънните мрежи, които се влачат и фактически улавят всичко, както и дънните тралове, които се използват на голяма дълбочина. И на трето място се прави предложение да се подреби да се подобри рамката за събирането на данни за дълбоководния риболов. Какво ще бъде въздействието на този текст? Какво ще бъде економическото въздействие? В общи линии в Североисточния Атлантически океан. Въздействието е сравнително ограничено. То се отнася до около 1% от а, е, улова, който е дълбоководен, така че от гледна точка а, на решенията за въздействието, за другите рибни видове. Те са по-важни, но има области, в които дълбоководния риболов е много важен. Един пример, например, в Болония, Лорион, има редица кораби, които ловят риба в дълбоки води. Има обработвателни предприятия с специфични дейности, които зависят от дълбоководния риболов. Трябва да помогнем на тези хора да подобрят риболовната си техника и начина по който ловят риба и се надяваме, че регламента ще помогне в това отношение, например, чрез фонда чрез преминаването на по-екологосъобразна риболовна техника, за да може да се постигне това съгласно предложението на комисията. Преди да приключи, искам да кажа още нещо. Има дебат и ние чуваме това в обсъжданията си с риболовци и в сектора че има известни опасения, а хората мислят, че предложенията, така както са направени, може би е, представляват първата стъпка за налагане на контрол. Комисията много ясно посочи в, своето изложение за медиите, че не преследва това. Ние работим по-специално тук с риболовните стопанства, за дълбоководен риболов и това няма абсолютно никакво въздействие, няма да има допълнителни мерки които да повлияят на работата на дълбоководни риболовни стопанства, които зависят от траловете. Ще спра тук и ще бъда на разположение да отговаря на конкретните ви въпроси. Благодаря. Сега ще дам думата на господина Арсенис. Благодаря. Благодаря на комисията за презентацията. Разбирам, че това е една съвсем наскорошно извършена дейност по отношение на дълбоководната тематика. Е, разбирам, че изчезването, но или по-точно ограничаването на видовете, дълбоководните видове, именно заради техниките на риболов, сега вече имат негативен резултат. Е, е, само 20 години по-късно, както виждате, не 100 години са отминали. Много бързо е, идва този негативен резултат. Въпросът ми е колко съда се занимават с този тип риболов? Дълбок, дълбоководен. За какъв процент от флотилията тук става дума? Благодаря. Председател, благодаря госпожа Фрага. Благодаря, господин председател, благодаря и на комисията. Нашата флотилия за мой късмет не участва именно точно в този вид е, улов. Когато става въпрос за улов на е, кули, да, имаме участие, но много други държави имат много по-голямо участие, отколкото Испания. Въпреки факта, че нашата флотилия не е засегната, искам да кажа следното първо. Не съм чувала презентация, която повече да ми прилича на приказка от току-що чутата. А, наистина, предложението на комисията е много по-сериозно и трудно изпълнимо от а, други, които сме чували. На практика става въпрос за забана, за забрана на а, траловете. Е, добре, да, ама трябва да се извърши и научно им проучване. В момента подобни проучвания са в ход. Така че нямаме альтернативно предложение, нямаме все още и научни доказателства. Както знаем, Международният съвет за изследване на морето е консултант и от месец юни 2012 година проследявам а, техните анализи по отношение на дълбоководните видове в Атлантическия океан. И техните предложения нямат нищо общо с предложението на комисията, защото съвета а, именно предлага картографиране на дъното на морето, альтернативни стратегии за управление – при е, положение, че се уточнят къде се наистина намират уязвимите екосистеми. И е, комисията преди известно време не прави предложение. Именно за това говорим сега. Идеята е не да се забрани някакъв вид риболов, а трябва да се анализира тези екосистеми и да започнат да се управляват по съответен начин, за да може да се подобри сегашното положение на нещата. Европейската комисия на практика не отчете съветите на Международния съвет – Имаме вече е, два доклада, които на практика са насочени срещу предложението на комисията. Ако кажем, че всички дълбоководни видове са едни и същи, очевидно това не може да бъде вярно. Някои са застрашени, други не, от биологична гледна точка. Така че на практика това, което се прави е да се създаде още по-голямо объркване в тази област. Ако насоките на ФАО а, се следват за дълбоководния улов, просто нямаше да се стигне до такива радикални предложения, като това, което сега чуваме. Това ще нанесе още по-големи щети на отрасъла, който така или иначе си е в затруднение. Много моля да има по-балансиран подход. Комисията прави предложения, които всъщност няма как да помогнат на отрасъла, защото те не са обосновани достатъчно. Благодаря. Господин Девиц. Благодаря. Искам да чуя отговора на комисията от е, казаното от госпожа Фрага. Наистина много важни въпроси. Много бих искал да чуя отговорите им. И имам своите тревоги за дълбоководната проблематика, а именно ниската репродуктивност на видовете. Това е наистина много сериозен проблем и много години ще отнеме поправенето на тези щети, ако наистина сбъркаме. сериозно лобиране в момента има, може би особено от французите по отношение на френските съдове, които участват в улова в североизточната част на Атлантика. Ако в крайна сметка се стигне до това, че френските риболовци изпаднат в неравностойно положение, аз бих искал лично да участвам в а, начина по който можете да получат своя помощ. Ако не предприемам обаче тези мерки, какви са последствията за екосистемите, за а, е, рибарите, с, за целия отрасъл? Какво, какви ще са последствията, ако продължим да си я караме така, както и до сега? Става въпрос за много голяма територия. Колко биха били щетите, имайки предвид, че не направим промяна в стратегията си? Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Кадек. Мерси, месье президент. D'abord, евидамо, прецизе, que... Благодаря ви. Първо трябва да кажа, че като господин Фрага аз съм доста притеснен от тази практика. Вие познавате положението във Франция Скъпи Бернар, обикновено се разбираме помежду си, но ми се струва, че тук грешите, поне в това, което ни казвате. Това, което аз тълкувам в член 9 и по, парламент, по регламента, както ни е предложен, ме кара да мисля, че по принцип се забранява риболова от дълбоководен тип. Същевременно ние трябва да не стигматизираме този вид риболов, въпреки хармонизацията. Имаме научните данни от сега от една страна, но от друга страна има и неоснователни обвинения. Има най-разнородни начини на използване на дълбоките води. Опита в Испания, в Шотландия, е от един тип, но във Франция дълбоководния риболов, както знаете, е, се извършва най-вече съгласно много стриктни мерки, които забраняват риболова на определени видове. Освен това са въведени много строги мерки за контрола. Не може да има разтоварване, освен само в някои пристанища – Имаме и научните данни от 2012 година, както виждате съвсем нови, които показват, че риболова в дълбоки води е устойчив. Що се отнася до последиците за екосистемите, то и тук имаме сравнително бързо възстановяване. Франция, Испания, Шотландия са направили множество усилия за това – на изток също се правят усилия. И е вярно, че преди 10 години имахме една ситуация, но сега тя е съвършенно различна. Ако има въздействие, то е слабо, благодарение на затворените зони от една страна и от друга страна на мерките, които си налагат самите рибари. Защото те сами си ограничават риболовното усилие, например, при сегиментарните зони. И това не е според моите данни, това са научните данни. Аз се опирам на тях. Комисията казва, че се опира на тях, но ето аз ви цитирам данните, които са от най-ново време. Освен това, имаме и европейското картографиране, което ни показва тези зони. Аз се съобразявам с данните за 23 юли 2012 година. Съвсем нови данни. Мисля, че ако просто забраним дълбоководния риболов, това няма да постигне целите, е, които си поставяме за екосистемите. Що се отнася до използването на дъни, тралове и тяхната пълна забрана, това ще има някои сериозни последици. На изток тези тревове създават около 600 работни места. Отново се връща на член 9 и предложението на комисията. Аз бих предложил, с оглед на казаното и от колегата Арсенис, да направим едно изслушване, да поканим представителите на научните среди и те подробно да ни обяснят последиците от дълбоководния риболов. Но пак ще кажа, когато комисията казва, ние изхождаме от научните данни, имайте предвид, че и ние изхождаме от тях. Това е. Сеньор Валеса. Благодаря, господин Валеса. Благодаря. Госпожи и господа, благодаря на представителя на комисията за направената презентация и за изказването. Искам обаче да привлека вниманието ви към два важни факта. Член 5. Там се урежда достъпа до риболовното усилие. Мисля, че тук става въпрос за едно дискриминиране на онези държави, при които квотата е под 10 тона. И за държави, при които има обмен на квоти. А другият аспект е свързан с 10 член, втора алинея по точка Б. Плановете за затваряне на риболовните райони. Ако не се промени риболовното усилие. Тук също има дискриминация по отношение решенията намерени в Северно море комисията би трябвало да каже защо няма научни данни за предложения отговор и финансови ресурси, за да се направят нужните проучвания. Това е дискриминаторно отношение. Мисля, че е, мога да се съглася с казаното от господин Арсенис. Благодаря. Е, благодаря, госпожа Томс. Oui, merci, monsieur le président. D'abord, je voudrais dire que je partage... Благодаря, господин председател. Аз а, а, споделям това, което беше казано от Капитан Арсений току-що, именно, че ние работим с, в сфери, които не са добре познати и би трябвало да се а, следи възстановяването на видовете и възпроизвеждането. Това са допълнителни и достатъчни а, причини за да бъдем много внимателни и предпазливи във връзка с този риболов. Нашата работа би трябвало да се основава на реалността, а не на фантазия. И след искам да попитам комисията аз ще се върна на научния доклад, защото според мен там се основава на някои фантасмагории. Има един научен доклад, който е а, изготвен а, доста преди приемането на регламента и а, който има, е леко е игнориран. На второ място комисията а, говори а, е, за 10 милиона евро за проучване на въздействието на дълбоководния риболов и на въздействието за да се отхвърли, да се намали изхвърлянето на прилова. Защо 10 милиона евро, искам да попитам. И защо Никоя, никой от тези проучвания не са опубликувани, не са станали публично достояние. Това е първото нещо, което искам да кажа и да предложа да се извършат тези проучвания, които да бъдат солидни, аргументирани, надявам се, тъй като те струват на обществеността определена сума и ние бихме искали да направим това пред максимално широка аудитория и да изслушаме авторите на тези доклади. Томас, Ромева. Благодаря. А сега господин Ромера. Напълно приветствам инициативата на комисията, както и някои колеги. Ние дълго време вече чакахме този е, въпрос, да се разреши и да има ясна позиция относно това как ще се регулира този тип риболов. Защото ако не изберем подходящият метод, няма как да изпълним резолюциите на Европейския съюз за по-добра защита на този тип местообитание. На практика ще трябва да се прекрати риболова трябва ясни мерки да предприемем относно преодоляване на това положение. Много важно е да имаме позиция на общностно ниво. Освен това, трябва да се извърши цялата тази оценка на въздействието, която предвиждате, но е много важно да стигнем до ясна позиция – особено когато работим съвместно с колегата Арсени, за да подготвим нашето предложение пред парламента. А по този начин бихме могли да подпомогнем отрасъла като цяло и можем да помогнем у нези части от отрасъла, които искат да намерят нужното решение по правилен начин. Да, трябва да имаме ясни позиции относно конкретни методи на риболов. Зная, че има сериозен проблем а, по отношение на а, използването на тралове и драстично трябва да се променят някои практики. 5, 10, 15 години ние вече говорим по този въпрос, но в крайна сметка не стигаме до ясно решение. Председателя, благодаря, госпожа Левен. Uh, благодаря. Наистина, интересно е, когато чувам този наук този факт, че според някои колеги научните резултати не са отчетени. Проверих на интернет страницата на Международния съвет и видях, че през месец октомври 2012 има доклад по отношение на 16 дълбоко дълбоководни вида в Атлантическия океан. Това са различни видове а коли има недостатъчно данни за тях, има намаление в някои нива под референта. А, също така има за черната котешка кола недостатъчно данни. Тенденциите показват, че отново има спад под референтните изисквания. Няма информация за акули, недостатъчни данни, исландската, гренландската също недостатъчно данни и така нататък. С други думи, има изключително голям недостиг на данни по отношение на запасите. По отношение на превентивните мерки, трябва да сме много внимателни по отношение експлуатацията на всичките тези дълбоководни видове и различни видове акули. Знаем, че някои от тях живеят дълги години. Някои от акулите също така имат доста дълъг период преди да се преди да изхвърлят хайвера, така че изключително важно е преди да, да се учетат всички тези факти. Thank you. I'll try to answer the... Комисията има думата. Благодаря. Сега ще се опитам да отговоря по отношение на това колко са съдовете които се занимават с дълбоководен улов. Зависи от данните, защото тук има различни прагове, процент улов, член 5 мисля. 30-40 са съдовете във Франция, в Испания е подобен броя. По-важно е, че между 30 и 50 са съдовете, повтаря оратора но можем да ви предоставим и по-подробни информации, защото е необходимо да се видят различните съоръжения, дали е с тралове с хрилни мрежи или с парагади. Зависи също така от времето, когато се извършва риболова. Има по-малък брой дълбин, дъл, тра, тра, тралове с дънни мрежи. Бяха споменати големите тралове, които действително ще бъдат повлияни от регламента, както споменахте. По отношение на траловете има наистина много научни данни относно дълбоководните тралове, има и оценка на въздействието, запознати се с резултатите. Да, вярно е, че Международния съвет прави своите проучвания по отношение запасите. Юни месец 2012 година има поредния им доклад. Както вече казах в моето изказване, съвсем естествено е, че някои видове при някои видове има по-голям процент изчерпване на запасите. Нивата за някои могат да бъдат отчетени, за други не обаче. Във всеки случай има систематично предупреждение от Международния съвет за изследване на морето относно проблемите с дълбоководните видове. Общо взето, по отношение на проучванията. Това е една област, която трябва да си признаем, че все още липсва достатъчно научни данни. Но трябва да използваме това, с което разполагаме и да разработваме предпазни превентивни мерки. Както вече бе казано, много е важно е да се финансират проучвания. Аз зная за едно, което скоро ще приключи. В края на годината ще бъде публикуван доклада. Ние насочваме конкретни проучвания с съучастието на отрасъла, за да можем наистина да стигнем до устойчиви мерки. Има какво да се направи по отношение на публичните власти и комисията, за да може да се постигне устойчив риболов какво може да се направи, да се използват мерки и в Европейския фонд с помощта на програмите, оперативните програми, за да се сменят съоръженията, например, за да се е, премине към парагади, да се премахне използването на траловете, дълбоководните – да се променят изобщо съоръженията, с които се извършва риболава. Какви са последствията, ако не се предприемат мерки? До някъде знаем, че дъните тралове имат унищожително въздействие и наистина може да се засегне уязвимата среда непоправимо може да има и много изхвърляния или прилов. Естествено, има много видове, които от дълбоководните риби не могат да бъдат консумирани. Те трябва да бъдат хвърлени обратно в морето, но те могат да стигнат 50-60% от улова понякога. Така че ако се изличат е, от е, дълбините на морето видове, е, както казах, не всички могат да бъдат използвани и има голямо процент изхвърляне и прилов. Да. Какви са последствията? Исторически примет ще дам. Различен от това, за което говорим сега, но позволете да го спомена. Риболовното усилие която се, което се използва от една държава членка през 2000 години. Спада от 3000 на 1000, от 30 000 на 1000 в рамките на 10 години. Защо? Защото дълбоководните видове от економическа гледна точка не са толкова желани, а освен това, както казах, голям е процента на прилова и изхвърлянията. Трябва да разгледаме какво е социално-економическото въздействие на този регламент. Ние сме се опитали да го направим с помощта на точни данни относно това колко са а, риболовците, които биха били засегнати, в кои зони. Можем подробно да ви запознаем, ако желаете, но девети член от регламента е насочен към специфични техники за извършване на дълбочинния риболов, а не става въпрос за неговата забрана. Така че е, парадари, парагарите, които се използват, например, от испанските флотилия, няма да бъдат засегнати в този член. Благодаря ви е, за изказванията, що се отнася до евентуалните проблеми с възможна дискриминация, ще проучим този въпрос и ще ви докладваме. Благодаря. Благодаря ви. Виждам, че доста хора имат въпроси. Арсенис. Първо по изслушването аз помолих координаторите да вземат решение, като може би то ще се проведе в началото на месец януари. По втория въпрос от отговорите на комисията е ясно, че в случая е важна не забраната на дълбоководния риболов. Тук се забраняват всъщност неселективните риболовни съоръжения, като даните тралове. Едни държави ги използват, други не. Парагадите няма да са забранени принципно, а държавите ще могат да извършват своя подбор. Вие казахте, че има 30, 40, 50 кораба на страна, които извършват риболов в дълбоки води. Бихте ли обяснили обаче, кои кораби използват тралове, Кои от тях ще бъдат засегнати от това предложение? Защото, доколкото разбираме, това е същината на предложението. Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос съвпада всъщност с това, което чухме. Ако имаме само 2 до 3 дъни трала, е, защо тогава говорим за такава зона? Ограничение ли въвеждаме в този случай или просто няма достатъчно риба? Защо економическите възможности, които са на лице, да не се разработят в по-голяма степен? господин Кадек. Една мака бележка към комисията. Господин Бизу е известен експерт. Той също е член на Международния съвет за изследване на морета и ни предупреждава да не използваме погрешна информация. Аз мисля, че това е уважаван експерт. Ние трябва да се съобразим с неговото мнение – много е съществено наистина да работим с прецизни данни. За това и трябва да се проведе изслушването. Ще повторя, че този вид риболов е изключително добре регулиран. Извинете, че се повтарям, но трябва да го кажа. Имаме различните норми за общо по стимулов, имаме зоните, имаме наблюдението. Какво повече от това да направим? Освен това, научната общност обяснява, че видовете не са застрашени. Е, вярно е, както казва комисията, трябва да се опрем на научни данни, но точно това правя и аз, господин Томас. Oui, merci, monsieur le président. D'abord, je voudrais remercier la commission. Благодаря ви. Благодаря на комисията, но трябва да си кажем нещата право в очите. Ако забраним дените травове, то странно е, че от друга страна ни се обяснява, че имаме застрашени видове. Същевременно това не е непременно свързано с максималния устойчив улов. Тук няма да има промяна в тяхното състояние и ни се казва, че трябва да се придържаме към научните данни. Но аз пак ще кажа, направено проучване, мисля, че то беше поръчано от Европейската комисия, чиято цел е именно да се види въздействието върху екосистемите в дълбоки води. Имаме и проучването за изхвърлянията, които възлизат на 6 е, милиона евро, доколкото си спомням. Струва ми се, че наистина тези проучвания са изготвени много старателно, но що се отнася до предложението, ми се струва, че ние можем да се върнем към заключенията от тези проучвания на този етап. Благодаря ви. Yes, uh, provide... Uh, Благодаря ви и разбира се, че ние ще ви предоставим данните. Съгласно тези данни ще видим броя на корабите, които не попадат в приложното поле на регламента. Аз Всъщност дадох само един пример с френския дълбоководен риболов. Наистина има разлики между отделните държави, но във Франция имаме мащабен дълбоководен риболов. Там се използва и техниката на траловете. Има и други съдове, които извършват дълбоководен риболов. Някои от тях вече са излезли от употреба, други се използват. И целта на регламента е да въведе норми, да зададе прагове, като определено ниво на улова, да има целенасоченост. Там, където е установено въздействие върху дълбоководния запас. Така се надяваме да премахнем тези твърде неясни по-настоящем граници в дълбоководния риболов. Според нас трябва да се зададе прак. Необходимо е да го направим, защото в противен случай това, което са обичайни практики, при демерсания риболов няма да са най-добрите. Та ние трябва да се насочим към определени видове, към нива на улова и трябва да имаме предвид какво конкретно обхваща предложението. Благодаря ви. С това приключваме работата по тази точка. Нека преминем към следващата точка осма точка за споразумението между ЕС и Кирибати. Това, което ще чуем е представене от страна на комисията на новия протокол. Заповядайте. Un peu de silence, s'il vous plaît. Sí, señor Beck. Господин Бек, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще се спра на новия протокол между Европейския съюз и Република Кирибати. Кирибати е в Тихия океан, също времено има една от най-големите економически зони в този регион. 100 хиляди жители, различни економически дейности, включващи риболова, защото 24% от населението се прехранват с риболов. Кирибати работи с китайския флот, корейския флот, американския флот – Що се отнася до европейската флота, тя присъства доста скромно. Имаме всъщност възможности за риболов, които са ограничени. Трябва да кажа, че нашите кораби са само 2 до 3% от улова в тази част. Използваме мрежи гъргър. -гър. Също времено е необходимо да имаме предвид интересите на европейската флота. Искаме да имаме възможности за риболов в Тихия океан, за което е необходима логистична основа. Както знаете, освен това, от политическа гледна точка е необходимо да се изключи споразумение с Кирибати, защото така ще присъстваме в Тихия океан и на политическо ниво. Това е важно за нашето участие и в Комисията по риболов, която отговаря за тази част от света. Ние се придържаме основно към принципа и за устойчивост в този регион. Знаете, че преди имахме някои трудности с протокола на Федерацията на Микронезия. Сега също се оказва, че има някои спънки в протокола с Кирибати. От техническа гледна точка трябва да кажа, че новия протокол беше парафиран на 3 юни, той има период от 3 години и ще въжи до средата на септември 2015 години. И 15 година. Новият протокол предвижда общо финансово съдействие в размер на 1 милион 325 хиляди евро годишно за целия период – За Кирибати това са 975 000 евро годишно. Имаме и допълнителните средства от 350 000 евро годишно. 15 милион 15 000 тона годишно е това, което ние получаваме съгласно протокола. Тук се водим и от научните данни, и от работата на комисията за този регион. Трябва да ви напомня, че ние започнахме от около 6000 тона, но също, който се извършва е около 12 000, вече една 13 000 през 2011 година и за това като референтен тонаж имаме заложена тази стойност. Без реално да увеличаваме улова. Този тонаж дава достъп на Франция, Испания и Португалия – 4 сейнера, испански и френски. Друга характеристика по протокола е участието на корабособствениците. Те са готови да прехвърлят 300 000 евро на Сейнер. Има и други финансови участия на индустрията, които също се увеличават количествено. защото ще трябва да се плати за участието на наблюдатели на борта на всеки от корабите. Е, трябва да споменем и разходите за регистрация, които доста се увеличиха. Това е общо взето контекста на преговорите. В началото на преговорите Кирибати искаше да се включи клаузата ВДС в протокола. Ние обаче не бяхме съгласни, защото смятахме, че това би довело до трудности, освен това ще трябва да се направят някои отстъпки. От друга страна, това е важно споразумение и не можем да не направим необходимите отстъпки. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчика, госпожа Левен. Благодаря ви, благодаря и на комисията за изложената информация. Ако се запознаете с оценката, ще видите, че една от препоръките гласи, че е необходимо да се предвиди специален план за управлението на тъй наречените Floating Aggravating Devices, като голяма част от флотата на Европейския съюз ги използва. Знаем, че те се използват при прилова на тон, особено при младите екземпляри, по-големият тон там се наблюдава един свръх улов. Освен това имаме риболовна смъртност от 28%. Съгласно оценката, бихме стигнали до доста сериозни последици при смъртността на големоокия тон. Освен това, ние смятаме, че тези устройства FAD водят до смъртност и при акулите. За да намалим прилова на акули и на тон, трябва да се въведе план за управление. Това е ясна препоръка на проучването. Затова и бих помолила комисията да ни обясни какви са нейните намерения тук. След това, вие казахте, че Франция, Испания и Португалия ще използват тези риболовни възможности, 4 сейнера, 6 парагали – Съгласно оценката, при първия протокол е имало възможности за 12 парагади, но нито една от тях не е била използвана. Затова в препоръките се казва, че не трябва да има риболовни възможности за парагади, след като те не се използват. Какво мисли комисията по този въпрос? Струва ми се, че е излишно да се договаря използването на парагади. След това при запасите, наистина за някои видове нямаме опасност от улов, но при жълтия тон има сериозна такава опасност. И всъщност WP Сифи също е на мнение, че би трябвало смъртността да бъде намалена. Комисията, се надявам, ще ни обясни как смята да постигне тази цел. Нещо друго, което се питам. Комисията спомена системата за наблюдение Спомнете си, че всъщност с Микронезия нямаме споразумение, точно защото те не желаеха този компонент. Това като че ли е регионалния подход. Имахме същия проблем с Соломоновите острови. Сега комисията договаря около 15 000 тона. Протоколът обаче отчита възможността за допълнителен улов, следователно нямаме горна граница на възможните риболовни усилия. Как тогава ще намалим смъртността при рибата в региона? И още нещо. Помощта за развитие – и сътрудничеството за развитие. Комисията обясни, че всъщност доста съществена част от протокола или партньорското споразумение е подкрепата за сектора. 350 000 евро. Като чета оценката обаче, се изненадвам, защото имаме Европейския фонд за развитие, освен това стратегическия доклад за региона. Оказва се, че Европейският фонд за развитие не предоставя средства за риболов, макар че в десетата програма е уточнено по регионалния доклад, че устойчивото използване на ресурси е един от приоритетите – Европейският съюз отпуска 30 милиона евро за различни риболовни проекти в региона. Но Кирибати не е допустима държава по тези проекти. Защото с Кирибати имаме партньорско споразумение и се очаква, че там се оказва подкрепа за сектора. Сигурно комисията не може да ни даде отговор в този момент, но като Чили Кирибати губи от това, че не получава средства по Фонда за развитие по различните проекти и това е заради партньорското споразумение. Предполагам, че комисията ще обясни малко по-конкретно как се развива сектора в миналото, каква е неговата ефективност. Нека напомня на колегите, че Кирибати е най-малко развитата държава в региона и всъщност приходът от риболов е на второ място по важност за страната. Очевидно е, че най-важните отрасли, които трябва да се подкрепят са земеделието и рибарството, но ще спра до тук. Благодаря, госпожа Фрага. Има думата. Е, искахте думата и вие сте в списъка ми и свинявайте, не си чух името. Искам да благодаря на комисията. Мисля, че те поне постигнаха споразумение а, с Кирибати и това е, едно, а, това е единственото споразумение, което все още функционира в Европейския съюз. Има там риболовни флотили. Ние тук говорим за сейнари, говорим за други неща. Един от въпросите, повдигнан от госпожа Левин и е отговора е, че а, Риболовната комисия за Западния Тихо, Тихоокеански регион ще разгледа въпроса за риболовните кораби на Европейския съюз. идеята е да се получат средства за публичните финанси. Не се използват средствата за вътрешните флотили не се използват в островни региони и не винаги се спазва броя на дните, така че тази схема за откриване на проследяване на кораби е много добра, но няма достатъчна прозрачност. Искам да спомена нещо, което ми беше интересно във връзка с поразумението, а именно, че тук повишаването на таксите, а, които трябва да платят корабособствениците, се допълва и от нови такси, които бяха споменати от представителя на комисията по член 3 и 4, например 300 000 евро за сейнер, за тон, за да може да получи разрешително да лови риба, а това е допълнение към разрешителното за риболов. И естествено и другите такси също така са увеличени 3-4 пъти. Таксата за наблюдатели беше 400 евро, сега е 1300. Член 12 обаче клаузата за преразглеждане привлече вниманието ми и за първи път е, откривам нещо, което ме изненадва. След две години прилагане на сегашния протокол ще се преразглежда частта за корабособствениците. Това е промяна в споразумението. За първи път виждам преразглеждане на финансовите разпоредби след две години. И аз просто се питам защо се прави това. Например, в споразумението с Гренландия преди дни видяхме, че има символични такси за корабособствениците, които почти не са се увеличили. Това, което плаща корабособственика е от порядъка на 10% докато тук е около 40% и се продължава да се увеличава, а и ще бъде преразгледано след две години. Така че Бих желала да чуя какво би обяснила комисията по въпроса, защото в някои споразумения виждаме, че корабособствениците не плащат нищо, в други случаи плащат много. Какъв е критерия? Или корабособствениците трябва да плащат и таксите им да се увеличават напрекъснато, или не трябва да плащат, както е в случая с Гренландия. Искам да помоля комисията да обясни а, какво става, за да може да ми обясни комисията какво се случва и дали увеличаването на таксите ще продължи, защото в споразумението с Гренландия няма увеличение. И също така искам да чуя обяснение за член 12, което виждам тук за първи път. Искам да знам точно какво означава председателя. Благодаря. И така, господин Галагър иска думата. Господин председател, Тук, доколкото аз разбирам, Искам да благодаря на комисията за изложението и за водените преговори. Изглежда като че ли от именно увеличение от 680 до 1500 тона. Може би аз грешно тълкувам нещата. Има ли научни данни, които да обосновават това значимо увеличение. На второ място, доколкото разбирам от докладчика, парагадите могат да бъдат 12. Има ли възможност и други да подадат, да кандидатстват за разрешително? И въпросите също така за 300 хиляди на кораб. Какво означава това? Дали ще може да има наблюдатели на борда на кораби? Благодаря много можете да отговорите, господине. Да, благодаря ви за това, което искате да кажете. Ще отговоря на въпросите по реда на задаването. Ще започна с казаното от госпожа Левин за, съдърж... за съсредоточаването, концентрацията на рибите. Това беше една тема, която беше решавана в регионален контекст, отчитайки интереса на всички флотилии в региона. Нормално е, че когато няма разпоредби в индивидуален протокол, мисля, че този процес трябва да бъде решен за, за Тихоокеанския регион, при това на време. Вие казвате също така а, за тона и за младите екземпляри. А, тов, те са около 2% от улова на, а, на общностната флотилия. Тези 2 това са 2% наистина и това е проблема. И това поставя вече в относителен порядък предизвикателствата. По въпроса за увеличаването на а, броя на парагадите от 2 до 6. В предишния протокол числото беше 0. Запазили сме възможности по молба на държавите членки, на флотилиите, които проявяват интерес, да може да се предвиди бъдещото използване. Това е глобалната стойност на, на протокола. Той зависи от броя на парагадите, които са включени в, в текста и това е съвсем очевидно. Връщам се на въпроса за състоянието на запасите и тук едни числа 80% от общностния лов L'ensemble des avis scientifiques convergent pour dire que sur cette... научните становища са, че няма риск от тази експлоатация. За другите видове, като например а, тон, а, има там известна нестабилност през последните години. Това е теорията, която ни кара да бъдем бдителни в регионален план, за да отчетем слабото въздействие на европейския улов. За прилова, вярно е, че няма а, няма допълнителни разпоредби. Риска да се надвишат стойностите сравнително нисък предвид а, условията, които се прилагат. Улова някъде от порядъка на 12 000 тона е, и вероятност за повишаване на, на стойно, предвидените стойности не е голямо на надвишаването на референтните стойности също така не е застрашено. Във връзка с развитието на риболовния сектор в региони и в Кирибати, мисля, че трябва да се подчертае, че всяка държава има право да избира своите приоритети и Кирибати трябва да реши дали риболова трябва да бъде сред приоритетите, за които ще получи помощи от Европейския фонд. Това са регионални решения с, с въздействие, което е пряко и непряко свързано с Кирибати. Имаше един въпрос за приноса на любителския риболов, тяхното физическо присъствие в архипелага на Киребати, в а, коледните острови. И а, има проекти, които са в, в а, подготовка и а, те подкрепят проекта, защото са добри за местната економика на Кирибати. Връщайки се наказаното от госпожа Фрага, наистина тук става въпрос за увеличаване на такси, които се увеличават наистина много. Това е нещо, което е прието от сектора, може би не напременно много радушно, но е прието от сектора. Има приоритетни споразумения а, които а, са приоритетни. Кирибати е едно а, такова споразумение от първостепенно значение. Именно за това беше решено да бъдат такива условия с този жест, а, който не се установява в други споразумения. По член 12 и клаузата за преразглеждане. Това е клауза, която беше изискана от Керибати в процеса на преговорите, която да отчете приноса на любителите риболовци. И също така говорим за различните числа, които се виждат в различните протоколи. Наистина има разлики, има споразумения, които не са толкова приоритетни за нас и за тях сме готови да бръкнем по-дълбоко в портфейла си. И също така а, въпроса с наблюдателите, бю, бюджета на общността увеличава, се увеличава пропорционално на, на, на обемите. Госпожа Фрага, не разбрах дали въпросът ми е ясен, но това, което искам да кажа, че корабособствениците трябва да допринасят много повече за общите разходи и общата стойност на споразумение. Това е въпрос на преговори между Европейския съюз и трията страна, но когато говорим за приноса на корабособственост корабособствениците към споразумението, той е различен, например, както е случая с Гренландия. Защо се прилагат различни стойности. Аз не говоря за окончателното споразумение. Общата му стойност е в обект на преговори между Европейския съюз и съответната държава, но това не е решение, което а, трябва да бъде взето от третата страна, а от Европейската комисия. Затова аз не разбирам, защо таксите за корабособствениците, таксите се увеличават, а за други не толкова. Бях докладчик в Сянка за протокола между Европейски съюз и Гренландия. И а, зададох същия въпрос, който зададе колегата Фрага във връзка с, с приноса, с, с вноската на а, корабособственика се искаше по-голяма сума, която беше много по-голяма от предишната сума и от сумата за регистрация. Това беше обект на преговорите, основаваше се на качеството на рибата, която се лови и увеличението на цената на пазара. Именно за това трябваше да се увеличи сумата. Така поне, а такъв беше отговор, който ни дадоха в момента. Аз не знам защо Гренландия се цитира като ниска такса. Искам да попитам комисия, каква се очаква да е, е стойността на 50 000 тона, които ще се уловят. Аз знам, че в последния протокол се споменаваха 14 е, милиона евро. Господин Берг. А, още от самото начало а, нямам всъщност е, данни за а, това, което пита госпожа Левин. Всичко зависи от тенденцията в цените на тона. Нямам точни числа. Предишния доклад се включваше едно изчисление на разходи и ползи, което ще бъде включено в следващия доклад. По въпроса за любителския риболов. Тук става дума за всички споразумения, северни, южни. Тук става дума за, една, е за един избор, за една политика, която се защищава от комисията и от комисаря и която ще бъде предла... прилагана в всички споразумения за риболов. Председателя, ако няма други въпроси, ще закрием днешното заседание. Благодаря на всички. Председателя благодари на а, преводачите. Утре точно 9 часа заседание на координаторите.